could... Ако нямате нищо против. We can start and as usual we start with Както винаги започваме с приемането на дневния ред. Ако няма възражения, смятаме дневния ред за прият. Имам няколко съобщения на председателя. Първият е свързан с Европейската парламентарна седмица 2020 година. А, ah, окей. Okay. For the first time under this legislative term of за първи път през този законодателен мандат и в контекста на проверката на економическите и бюджетни политики, Европейския парламент съвместно с е, Хрватско председателство организират Европейската парламентарна седмица 2020 година. Ще ще Тя ще се проведе между 18 и 19 февруари 2020 година в Брюксел. Европейската парламентарна седмица е, обединява в е, членове на парламентарите от Европейския съюз на държавите кандидатки и държавите наблюдатели за обсъждане на економическите, бюджетни и социални въпроси. В, към момента 97 члена членове на 32 национални парламента са, са регистрирали. Мога само да насърча всички членове на ЕКОН да вземат участие в тези заседания, особено в сесиите, организирани от ЕКОН, относно финансова, относно данъчното облагане и финансовата стабилност. По този начин ще може парламентите на Европейския съюз да засилят демократичната прочетност на европейското економическо управление. Вторият е свързан с директивата за възстановяване и преструктуриране на централните контрагенти. Първият Триалог се проведе на 28 януари, като законодателите подчертаха колко е важното предложение в контекста на засилващото се постановка на рискове за централните контрагенти след финансовата криза. Знаем, че има разминаване в мненията ни по много важни въпроси, особено за това кой в крайна сметка плаща в тази система и в какъв ред за оцеляването на централните контрагенти. Смята се, че на техническо равнище трябва да се разгледат темите, които би следвало се обсъдят на политическо равнище говорихме се да продължим на следващия 13-ти странен диалог с а, те наречената изискване за, за, за обезпечаване на самите контрагенти, инструментите за преструктуриране и в частност призивите за финансова и ликвид... за принос за ликвидност от страна на членовете клирингови институции. С това пристъпваме към размяната на мнение с Кристина Лагар, председател на Европейската централна банка от последният диалог през месец декември няма сериозни промени. Настоящата тенденция е умерен растеж в еврозоната, като това отразява атмосферата на световна търговия в засилен несигурен международен контекст. Това особено засяга промишлеността в еврозоната и намали по-бързият ритъм, по-бързият ритъм на економически растеж. Въпреки това, високото равнище на заплащане продължава да гарантира стабилността на еврозоната. Инфлацията като цяло е на стабилно равнище, но има известно увеличение, особено по отношение на инфлацията с, на, на енергоемките отрасли. В средносрочен план се очаква инфлацията да се увеличи, подкрепена от паричната ни политика, засилването на износът и а, известният стабилен економически растеж. На съвета се взе решение да се поддържа информацията близо до своята цел. Освен това, изпълнителният съвет на ЕЦБ ще възстанови програмата за купуване на активи с размер 20 милиарда месечно, като целта е да се спред малко преди увеличаването на ключовите показатели, като се има предвид ниското равнище на економически растеж, затряването на населението и предизвикателствата пред околната среда, бързата глобализация и развитието на финансовите структури. Правителният съвет на ЕЦБ започна при разглеждане на стратегията за паричната политика, прията през 1998 година и допълнително уточнена през 2013 година. Прегледът, основаващ се на изчерпателен анализ, ще включи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 количествена формулировка на паричната стабилност, набор от инструменти за, за паричната политика, економически и парични анализи, както и редица други фактори, като например финансовата стабилност, заетостта и е, екологичната стабилност ще бъдат взети предвид, като прегледът напълно ще бъде, ще бъде осъществен съгласно правилата за, стаб, за мандат по отношение на стабилността на ЕЦБ. Оценяваме фактически представите изразявате тези, тези а, свои виждания при слушването през септември и по време на прищен диалог. Разбира се, ще има различни разглед, виждания за това как би трябвало да изглежда този преглед и какъв трябва да бъде обхват. И мисля, че ще изкажем мнението на всички колеги, като още ще почетая колко е важна ролята на Европейския парламент и в частност на тази комисия в процеса. И така, днес председателят Лагаш ни представи перспективата на ЕЦБ за економичните и парични развития. Ще обсъди двете теми, които обсъдихме Имахме тук в не в ЕКО заедно с координаторите, подготовка на този паричен диалог, а именно оценка на рисковете свързани с финансовата стабилност в еврозоната и комуникацията на Централната банка. Направихме няколко, извършваме подготовителна дейност с участието на видни специалисти, като документите са на разположение на вебсайта на Европейския парламент. Много интересни теми ще обсъдим. Очак... Имаме много големи очаквания от този първи обмен на мнение. Госпожо Лагар, давам ви думата. Thank you very much, Madam Chair, and, uh, honorable... Благодаря, дами и господа. Дами и господа, членове на комисията ЕКОН, добър ден. За мен е удоволствие да се срещнем отново след първият управителен съвет на ЕЦБ 2020 година, когато бе взето решение да бъде извършен стратегически преглед, паричен стратегически преглед на ЕЦБ. Последният преглед бе направен преди 16 години. А през 2003 година светът беше съвсем различен. Междувременно много неща се промениха и наистина това а, доведе до необходимостта да се направи нова, нов а, преглед в намаляването на растежа, както и застаряването на населението и последиците от финансовата криза доведаха до ниски ликвени проценти и това и това, и това не дава възможност на ЕЦБ и другите централни банки да водат по-широкомащабна парична политика. Структурните промени, бързата цифровизация, глобализацията и раз, разно, развитието на финансовите структури създават една, една среда, която трябва да, да бъде под наблюдение на ЕЦБ и която диктува новите и политики. Сега ще трябва да извършим стратегически преглед като също, същевременно продължаваме да а, упражняваме мандата, който ни е а, даден от а, договорите. Необходимо е да разбереме по-добре какви са економически, какви са вашите а, въпроси и прочетах с интерес документите, които този парламент е приел. Парламента и вашата комисия ще, ще бъдат първите институции, с които ще развиеме така наречената двустранна комуникация. Но преди да се върна към това, нека първо да направим един преглед на економическото положение в еврозоната. И това ще приповтори до известна степен това, което казахте, госпожо председател. А, както очакваме, економиката на еврозоната се расте, но а, бавно вътреш, економиката на Европейския съюз продължава да бъде с, стабилно. През първият триместър на 2019 година растежа беше 1,5, 7 1,4 е безработицата, което всъщност е най-низкият процент от юли 2008 година. Все повече и повече хора се връщат на, трудна пазара на труда. Повече от 11 милиона са се върнали на пазара на труда от 2013 година насам. Въпреки това, глобалните фактори е, влияят на растежа на еврозоната, въпреки че има знаци за и признаци за е, стабилизиране. Прогно, прогнозите са малко, малко по а, е, оптим, оптимистични и достигнаха най- най- най-високият най си, е, си стойност от 18 месеца на стан. Същевременно обаче търговските спорове и напрежението между Съединените щати и Китай а, е, имаше последици също така. А, е, по, има и други фактори, като разпространението на коронавирус. Вируса. А, това се отрази както на а, инфлацията, така и на лихвените проценти. Инфлаци, инфлацията през януари беше 1,4%, нещо, което предвиждахме и е малко по-добро от, предвижда... от инфлацията през последните месеци. Според последните данни, с които разполагаме, кредитни кредитите са спаднали с 10% спрямо миналата година, базисни, 10 базисни пунктове и за кредитите за домакинствата с 14 базисни пунктове. Е, тези благоприятни условия дават възможност за допълнителни инвестиции, особено в еврозоната и по този начин спекчават е, отрицателните последици от спада на глобалното търсене. Ниските лихвени проценти са благоприятни за еврозоната. И това, това, това, това води до повече е, даване е, на кредити, повече вземане, поемане на рискове от различни финансови институции, включително и пенсионните фондове. Е, като а, ниският а, лих, лихвени проценти са само един от а, аспектите, които водат до увеличаване на а, броя на заемите за закупуване на а, недвижима собственост. Това са призна... същевременно фискалната и парична а, политика също могат да доведат до повече растеж и да създадат условия за, повис... за по за увеличаване на производителността. Нека сега да се спреме на комуникацията на централните банки. Нещата много се развиха през последно време. Е, Европейската централна банка и публичните институции все повече и повече е, е, дават достъп до информация и откликват на интереса на широката общественост. Вие насърчавахте ЕЦБ да върви по този път е, от е, години наред. През 1999 година бе приета политиката за прозрачност и комуникация на ЕЦБ, като по този начин е, ни е, под укрепва нашата е, кредибилност в, в, сред широката общественост. Важно е нашата политика да стане и бъде по-ефективна, по-добра комуникация. А, на насоките, които вие ни давате, са в основата на нашата политика. Европейската цен... централна банка обикновено има по-добра комуникация с пазарите и експертите, отколкото с широката общественост. Пазарите отразяват нашата политика и но а ние следим отблизо начина по който пазарите тълкуват или а, а, разбират погрешно или правилно нашите мерки и нашите политики. В, по време на изслушването си пред вашата комисия бях казала, че един от приоритетите ми ще бъде е, да построя мост между Европейската Централна банка и широката общественост. Много, много, много граждани не познават работата на ЕЦБ, не знаят нито какво, как, каква работа извършваме, нито защо. Нещата трябва да се променят не за да станем по-популярни, а за да могат европейските граждани да разберат каква е същността на нашата работа и какво правиме в името на европейските граждани. Необходимо е да знаем какво очакват гражданите и какви ще бъдат последиците от ниската инфлация за лихвения процент, за техното ежедневие. В крайна. За, защо? Защото на нашата, нашата политика цели е, създаване на по-добри условия за ежедневната работа на фирми, предприятия и граждани. Ако нашата работа не, е, не е добре разбрана, тя няма да бъде достатъчно ефективна и хората ще ни вярват. Е, все повече и повече и ще е, приемат ЕЦБ като своя банка, ако знаят е, е какво е, каква е същността на нейната работа и какво прави тя в ежедне, е, всеки ден за тях. Затова е, затова е необходимо да да, да намериме начините да представяме е, нашата работа. Понякога комуникацията се възприема като нещо, което се е, говори, разпространява. Ние всички обичам да говорим, да говорим и обичаме да се вслушваме в собствения си глас. Но аз мятам, че по-важното е да слушаме е, е, хората. В 1800 година главният прокурор на САЩ казваше по, по-добре е човек да умее да слуша хората, отколкото да говори добре. В крайна сметка имаме две уши и само една уста и трябва да умеем да ги използваме е, съответно. А, Необходимо е това, което чуеме, да стане част от нашата работа, от структурата на нашата политика. За това в рамките на стратегическият преглед ще, про, ще проведеме редица слуш, е, изслушвания заедно с колегите от националните централни банки, за да може диалога да се проведе на езиците на народите на Европейския съюз. В прегледа ще се включи гражданското общество, академичните среди, студенти и обикновени граждани. Първото под подобно изслушване ще се проведе тук в Брюксел в края на марта в, в присъствието на а, представители на гражданското общество и всички вие сте поканени да участвате в а, този семинар. Също така ще а, имаме портал а, с информация на всички езици на Европейския съюз, който ще бъде достъпен за всички. Също така ще публикуваме и различните си документи. По, по, по, този, по този начин ще е, слушаме и ще чуеме какво имат да ни кажат е, организациите на гражданското общество и хората, които те представляват, що се отнася до е, цените, заплатите, околната среда, промените в климата. И така, госпожо председател, дами и господа, Стратегическия преглед, който тук що започнахме, ще бъде един дълъг и сложен процес. През следващите месеци ще нашето сътрудничество ще се задълбочи, но нашите дис- дискусии няма да се ограничат само с изслушвания. Ще продължиме диалога и по- в други канали и по други е, начини. Е, ваша делегация ще е, посети Европейската централна банка в Франкфурт понеделник, а ние ще се срещнем отново и във вторник в Страсбург. Благодаря ви. Благодаря много. Сега започваме с въпросите с обичайния формат. Пет минути за въпроси и отговор. Марко Свербер от НП. Благодаря ви, госпожо председател. Госпожо директор, както забелязахте, ще си изкажа на немски язик. Споменахте стратегическия преглед на паричната политика. Доста позакъсня всъщност. И членът на изпълнителния съвет отговарящ за прегледа по редица причини, които вие описахте, се очаква дълъг период на ограничен економически растеж на еврозоната. Така че въпросът ни е дали все още сме в състояние да спазим целта от инфлация близо до, но по-ниска от 2% предвид економическите перспективи, т.е. фактът, че економическия растеж се очаква да е за дълъг период от време под 20%. Така че се питам дали очакванията за инфлацията и очакваните економически растеж се още са достатъчно взаимно свързани. Разгледах и последният преглед за економическата стабилност от ноември миналата година и там се описват поредица от рискове, които са се засилили а, в последно време. Тоест, очевидно се увеличават рисковете, ако правилно разбирам доклада ви. И ми се струва, че редица от тези а, рискове са свързани с ниските лихвени проценти, или казано с други думи споменахте отличието на, на лихов, лихвите и фактът, че те ограничават Ниските лихвени проценти ограничават способностите за печалбоспособност на банките и намаляват економическият растеж. Така че от тази гледна точка се питам как изобщо смятате, че ЕЦБ може да реагира на тези рискове, ако те действително се превърнат в действителност? Благодаря ви. Благодаря за въпросите. В отговор на въпроса ви искам да прецизирам два момента. Първо, стратегическия преглед ще обърне внимание на всички аспекти на паричната политика и ще отнеме време. За крайна цел, за крайна дата, с крайен срок сме си поставили декември 2020 година. Преди това ще има заседание на управителния съвет – който ще анализира паричната политика и възоснова на фактите, цифрите и економическите тенденции ще формулира нашата позиция в областта на паричната политика. Ще продължим да работим с, по стратегическия преглед и ще продължим да формулираме паричната политика. Заедно с това ние трябва да обърнем внимание на всички отражения на паричната политика. Трябва да започнем от въздействието, което е оказала. Ако погледнем въздействието, което е оказала, както на конвенционално, така и на неконвенционално ниво, приложените инструменти доведаха до много положителни резултати. Споменаваме създаването на работни места. Няма да говоря за 13 милиона работни места, тъй като паричната политика беше само един от факторите, но а, тази политика може да, твърд, може да има претенцията, че е спомогнала за част от тези работни места. Освен това, тя е спомогнала за по-висок растеж от 2013 година. Спомогна и за известно повишаване на инфлацията през годините. Така че ние трябва да видим тези отражения и да върху фирмите, живота на хората, създаването на работни места. И не можем да не стигнем до заключението, че е била ефективна. Сега вие споменахте няколко странични ефекта. Ако ни трябва да направим анализ на силните и слабите страни, предимствата и недостатъците на паричната политика, в тази връзка не бих казала, че паричната политика е основният фактор за, за повишаване на цените на жилищата и че е, и че е спомогнала за рентабилността на банките. Ако направим сравнение с а, други обстоятелства, при, където лихвените проценти са били ниски, е имало същия, също отражение. Общо ми заключение, че цените на жилищата се повишиха. Е, но разпределението е много различно в целия Европейски съюз. Различно е в градските и селските райони и, както казах, не можем да отдадем това повишение само на лихвените проценти и е, ниската цена на финансирането, но ние ще продължим да обръщаме внимание на страничните ефекти. Благодаря. Хон Йонас Фернандес от е, Социалистите и демократите. преди няколко месеца пред този комитет, е, когато ви избирахме новият председател на ЕЦБ, ви попитах ам, може ли да се започне е, преглед на стратегическата рамка на ЕЦБ. И виждам, че вие наистина сте, сте започнали тази работа и искам да ви поздравя за това. Колкото да е дебата, който започнахме в момента, преразглеждането на паричната политика, мисля, че добре, добре ни обяснихте какво, по какъв начин ще комуникирате с останалия свят, но бих искал да да ви кажа, че трябва да бъдете предпазливи. ЕЦБ иска да обясни по-добре, по-ясно своята политика, да докаже, че е близо до гражданите, но същевременно трябва да внимавате да не загубите своята независимост. защото ако диалога стане прекалено политически в ежедневието, може, това може по някакъв начин да се отрази на автономията и независимостта на вашата институция. Да, аз ви поздравявам за това, което искате да направите е, и че искате да спечелите доверието на широката общественост, но същевременно трябва някакси този дебат да се разграничи от политически ежедневен дебат. Що се отнася до преразглеждането на целите и инструментите на паричната политика през последните дни и месеци се разглежда въз... възмеж... възможността на на промени на индекси, на показатели, които, които се включват в инфлацията, например цените на жилищата. доколкото разбираме, както каза колегата Фербер, не можем да постигнем целта от 2%, така че може би, ако включиме показателя цена на жилища или на недвижими имоти, това ще ни позволи да преразгледаме процента на инфлация. И бих искал да да, да знам по какъв начин фискалната политика може да помогне за този стратегически преглед. Благодаря. И за жилищата, и за комуникацията. Отнасям се много сериозно към казаното от вас. По комуникацията разбирам какво казвате. Аз мисля, че трябва да бъдем предпазливи. И заедно с това да се вслушваме колкото може повече. И в процеса на изслушване ние ще трябва да обясняваме своята работа. Очудена останах от от това колко малко знаят хората за ЕЦБ, когато заговориш за еврото и за, евро, за евро, системата на еврозоната, хората, очите на хората се отварят все по-широко. Ние трябва да обясняваме своята работа, да обясняваме, че ние сме пазители на една валута, която обединява страните еврото се радва на уважение в много части на еврозоната. И така, трябва да изслушваме. Само, че ако искаме да сме предпазливи, не трябва да повишаваме очакванията. И не бива да допускаме никого, в това число и унези, с които разговаряме, да остава с впечатлението, че можем да постигнем повече от това, което можем. За да ти вярват, трябва да правиш това, което казваш и да казваш това, което правиш. Защото при прекомерни очаквания настъпва разочарование и липса на доверие. Отнасям се сериозно към казаното от вас. В, в момента измерителят на инфлацията не отчита разходите за жилища, свързани с собственост върху имота. Доколкото си спомням, в целия параметър разходите за жилище са 6% от всички разходи. Ако поразпитате, ще ви ще, раз... ще видите, че 6% е твърде занижено показател. Какъв... Как да отговорим без да без опасност да, от промяна на правилата. Измер, измерванията са правени възоснова на определена структура. Сега искаш да промениш структурата. Е, трябва да, да съобразяваме с структурата на разходите на хората и ако а, е, разходите за жилище са твърде ниски, трябва да се запитаме дали това е така. Ние ще бъдем изправени пред трудности, свързани с, а, е, с а, ползването на жилището, чието собственик си и истинската стойност. Също така трябва да се има предвид и да се използват и режийните разходи. И затова трябва да видим как най-добре да подходим към въпроса, за да сме верни на принципите и възприятията на хората. Преди да премина нататък, искам да ви напомня, че имаме че предвиждаме по 5 минути за въпроси и отговор, така че много ви моля не повече от 2 минути за въпрос. Луис Гарикано е следващият. Госпожо Лагард, върнахте ме през 1992-1993 година. Аз работих в Евростат а, и с а, жилищните показатели като политици ние не сме направили достатъчно, за да ликвидираме банковата криза, защото онова, с което разполагаме, не функционира. Връзката, неприятната връзка между държавите и банките продължава да съществува. Аз искам да поставя акцент върху един конкретен аспект. Връзката между банките и държавите в е, светлината на спасяването на банките, създадахме механизъм за надзор и именно с оглед на този проблем. Спасяването на италианските банки наскоро постави това под въпрос. Освен това, Европейската централна банка допусна Нордън Бей допусна банката да внася капитал под изиск пред задължителния минимум. ЕЦБ допусна тези средства да влязат в спасителните пакети. Смятаме ли, че механизмът функционира? че регулаторната търпимост е твърде силна. Смятате ли, че различните механизми, особено механизма за надзор си върши работата или додава, дава възможност банките да поглъщат държавни пари. Защото е, когато една банка използва обществени е, средства, тя излага на опасност е, държавния бюджет. Благодаря. надзорната рамка според ЕЦБ би могла да се продължи и, надзор, и съвета за надзор би трябвало да създаде условия на равнопоставеност. Също така, хармонизираните правила за неплатежоспособност също трябва да се обсъдят. Във връзка с Съюза на капиталовите пазари, смятам, че трябва да бъде постигнат напредък по различни причини по схемата за застраховане на влогове, ако искате да кажа нещо думи, това е, тъй това е допълнение към съвета е, за надзор, предложението е, за диференцирани размери е въпрос, който следва да бъде разгледан. Националните органи трябва, би, би трябвало постепенно да се отеглят от функцията за надзор. Крайната цел би трябвало да бъде пълноценен, пълноправна схема за защита на влоговете, която да покрива ликвидността и загубите. Аз мисля, че това дава отговор на вашите въпроси. Йорк Мелтен от е, Идентичност и демокрация. Благодаря ви, ще си изкажа на немски язик. Уважаема госпожо председател, в момента дебатът е, в а, Германия а, е, твърди, че няма вече какво да се очаква от ЕЦБ, освен да намалява спесяванията на гражданите. Вашата политика на постоянни ниски лихвени проценти и дори отрицателни лихвени проценти допринася за намаляването на спестяванията. Ето защо смятам, че вие всъщност водите не социална политика. Трябва да сте наясно, че вашата парична политика има значителни отрицателни въздействия върху економиката до такава степен, че германците ежедневно виждат как се стопява спесяванията им по влоговете. Така че моят въпрос е, не би ли трябвало, вместо да се съсредоточите върху връщане към... Стаб... Вие, вместо да се върнете към економическа стабилност, искате да се съсредоточите върху нова пиар кампания, тъй като по времето на председателят Драги ЕЦБ напълно загуби своята надежност в момента авторитетът на ЕЦБ е на нула. Никой не ми вярва и трябва да стане ясно с този факт. В ЕЦБ или чрез проучванията на ЕЦБ и докладите, давате ли си сметка за все по-отрицателната гледна точка на гражданите и факта, че водите не е морална политика? Разглеждате този проблем и проучвали сте се колко са сериозни последиците за реалната политика и каква се отрази на жълтите жилетки в Франция, които протестираха срещу ЕЦБ? На второ място, как вие самата смятате, че сте отговорна за това негативно възприятие на гражданите? So, от фактата, че ограбихте, че ограбихте 120 милиарда от спесяванията им. И на трето място, какво смятате да направите по отношение на паричната политика в рамките на предложеният Зелен пакт и други мерки на Европейската комисия? Очаква се да доведат допълнителна значителна рецесия в еврозоната. Какви инструменти възнамерявате да приложите? Казва, че трябва Казах, че въпросите трябва да са до две минути, така че дайте възможност на госпожа Лагар да отговори. Какво значи ще направите каквото трябва според вас? Какви инструменти конкретно искате да приложите, ако стигна до рецесия? Благодаря. I'm sorry, Madame Lagarde, you have two minutes to answer. Извинявайте, госпожо Лагард, имате две минути за отговор. Добро утро. You know, I think when you manage to deliver... Аз мисля, че успяхте да осигурите повече работни места, растеж, инфлацията е на ниво, което гарантира стабилност на цените. Всъщност опитахте се да си свършите работата и това съответства на мандата, поверен на Европейската Централна банка. Когато през 2014 година бяха взети сериозни решения за, да се, за разширяване на инструментариума на банката, целта всъщност беше да се подпомогне економиката и тя да и банката да изпълни своя мандат. Така че не може да се обръща внимание само на един страничен ефект, който вие представихте. Трябва да се погледне цялата, цялостната картина и общият а, инструментариум а, от, структурна, от структурна гледна точка, от гледна точка на дефицита, аз мисля, че Европейска Централна банка направи това, което се искаше от нея. Очевидно, и аз много бих искала да навлезем в една по-позитивна територия и да бъдем, но ние сме, искаме да сме уверени за, заради увеличените инвестиции, заради повечето работни места, заради това, че фискалната политика подпомага паричната политика, само че ние трябва да се придвижваме търпеливо, за да насочваме економиката в тази посока. И искам да ви уверя, че тези въпроси ще бъдат разглеждани много внимателно, когато анализираме паричната политика. Но паричната политика се променя във времето в съответствие с факторите, в съответствие с мандата, който сме получили и без, ако трябва да съм откровена, да да допускаме хаос. Сега думата има Стасис Якелюнас от Зелените. Благодаря, госпожо председател, госпожо Карт. А, когато постъпих в парламента преди няколко месеца, се запитах защо е толкова важна комуникацията в инструментариума на Централната банка и комуникацията за стабилност и парижна политика са теми, които обсъждаме сега. Аз огледах плановете на ЕЦБ и видях, че поведенческата економика е в дневния ви ред. Искам да спомена с лауреати на Нобова награда за економика които работят в тази област и може би поведенческата економика е път към управление на финансовата система. Искам да спомена работните документи, поръчани от ЕЦБ за експериментална и поведенческа економика. Ключовите думи тук са очаквани обратна връзка, координация, равновесие, е, проста евристика и така нататък. Можем да добавим е, жизнерадостност, очаквания. Как виждате вие ролята на поведенческата економика в управлението? Вие сте нещо като магиосник вие трябва да управлявате настроението и духа, а, да го насърчавате, когато спадне и а, да а, правите така, че той да не се да не стига до нереалистично високи нива. Благодаря за много местните и конкретни въпроси мисия, е, моята задача е, предполага да се, спаз, да се съобразявам с макроекономиката. Е, от предишния си живот аз се интересувам от работата на поведенческите економисти. И е, тяхната работа има връзка с е, нашата задача. Ключите Ключовите автори, които споменахте, са част от библиотеката на ЕЦБ и а, ние определено а, ще ги четем. Дирк Ян Епинг. Благодаря. Госпожо председател, най-напред искам да приветствам усилието ви за по-добра комуникация. Вашият предшественик не го направи това. Той беше доста доста некомуникативен и Билдсайтон го сравни с Драко. И в моята страна в КМЦБ няма доверие. Особено пенсионерите и спестителите смятат, че ги мамят. Така че аз съм доволен, че искате да се вслушвате. Вие приветствахте Зеления пакт. Общата му цена ще бъде 11 трилиона. Ще има допълнителен фонд на 1 трилион, общо 12,5 трилиона, огромна сума. Откъде ще дойдат тези пари? И тук нека да обърнем внимание на прегледа за паричната политика с зелени облигации, количествено облегчаване. Кажете на европейските граждани кой ще плати тези огромни суми и каква е ролята на ЕЦБ в този процес. Благодаря за въпроса. Да, Зеления пакт, обявен от председателката Фондер Лайен, е задача, която аз приветствам и аплодирам. Всички ние, всички трябва да си свърши работата в рамките на поставената му задача. И мандата на ЕЦБ е много ясен. А то е ценова стабилност, която разчита на много добре управлена рамка и ние ще я разгледаме като част от стратегическия преглед през 2020 година. каква е ролята, каква е, какво е мястото на Зеления пакт в стратегическия преглед, е нещо, което ще се реши през следващите месеци. Много е важно да разберем формирането на цени, относителните цени, очакванията за инфлация, фактическите разходи, променящото се поведение на потребителите. Всичко това е много важно за идентифициране на измерителите. Има отношение към ценовата стабилност. И в този смисъл, с оглед на нашия мандат, ние ще вземем тези, предвид тези императиви. И заедно с това, без да избързваме, ние имаме нужда от инструменти, от измерители. Трябва да можем да обясним какво, каква работа вършим. И в бъдеще ще трябва да, да обмислим обезпечителите, за да сме сигурни, че, риск, че е направена оценка на рисковете. Това е и функцията на надзора. И в в призмата на мандата на ЕЦБ ние можем да дадем своя принос към постигането на целта, формулирана от комисията. И госпожа фон дер Лайен, сега господин Димитрис Папа Димулис. Благодаря ви, госпожо председател. Добре дошла, госпожо Лагард, на заседанието на нашата комисия. Имам два-три въпроса към вас. Първо, споменахте нуждата от повече количествено облегчение. Въпросът ми е какви ще бъдат последиците от тази ваша програма за економиката на еврозоната и економиката на Европейския съюз като цяло. Вторият ми въпрос е свързан с моята собствена държава, Гърция. Както безспорно знаете от предишната ви функция като председател на МВФ, през август 2018 година Гърция сложи край на меморандума и през 2020-2021 година се очаква економически растеж по-висок от средният за еврозоната в нашата страна. Тоест, предвижда се значително да се смекчат негативните последици от кризата с държавния дълг. Ще имаме възможност и да се върнем на пазарите а, с а, държавните си облигации. Така че очакваме нещо да се случи от много време насам. От 2015 година насам бяха предоставени 8 милиарда евро на банките за закупуване на гръцки държавни облигации можем ли да очакваме някакво положително развитие по изкупуването на гръцки държавни облигации? Само преди няколко дни нашата комисия, комисията ЕКОН, прие резолюция, която ще бъде обсъдена и на пленарното заседание в Страсбург едната седмица. Ние искаме гръцки държавни облигации да се включват в програмата за количествено облегчение. Кога може да очакваме това да се случи? Thank you very much. Много ви благодаря. Споменахте повече количествено облегчаване. Държа да ви отбележа, че решението беше взето през месец септември и не се предвижда нищо повече от решеното през месец септември. Сега сме на етапът на изпълнение на взетото решение през септември, т.е. допълнителни 20 милиарда в програмата за купуване на активи. И последиците за економиката и целените резултати са да се гарантира, че се запазва ниското равнище на финансира, на цената за финансиране и според нас този инструмент безспорно има положителни последици, както и други инструменти, за които се спозволяхме през септември. Но ще се спра на втората част от въпроса, който предполагам повече ви засяга. Става дума за гръцките държавни облигации и факта дали те са допустими. Към момента не са допустими за новата вълна на програмата за закупуване на активи и не бяха допустими и за периода 2015-2018 година, нито и за програмата за префинансиране на обществените финансови институции. Ако обаче се запази тенденцията за економически растеж, както каза и Луис де Гиндърс, който беше на посещение в Атина, ако положението продължи да се, да се подобрява и възоснова на критериите, които прилагаме към всички тези програми за закупуване на активи, мога да кажа, че съм убедена че в крайна сметка и гръцките държавни облигации ще станат а, допустими активи. Нещата се развиват а, постепенно и се надявам да се стигне до там. По този начин ще, по, ще докажем, че според пазарите положението с економиката на Гърция непрестанно се подобрява и съответно се подобряват и рейтингови, рейтингите. Благодаря ви, Лидия Перейра има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Ще се изкажа на португалски. Лагард. Уважаема госпожа Лагард, добре дошла сред нас. Още отново добре дошла в Европейският парламент. Вашата ангажираност и прозрачността спрямо нашата комисия е отлична отправна точка за новията подход по отношение на комуникацията на ЕЦБ. Мисля, че и други важни лица в областта на, на економическото управление, като председателя на еврозоната, например, мога да последва вашият пример. Много е важно да се подобри комуникацията, особено в контекста на стратегическият преглед на паричната политика. Мисля, че по този начин може да осъществим един истински задълбочен анализ. Съда трябва да се разгледат всички дейности на Европейската централна банка. Въпросът ми е свързан с надзорната ви дейност. Кризата на, на еврозоната показа колко уязвима е системата за надзор по цял свят. Европейския съюз доказа, че има по-стабилна система. Но днес сме свидетели на скандали, свързани с слабости при надзорната система или откровен провал. В някои централни банки се взима решение да се намали интервенцията. Така че въпросът ми е удовлетворен ли сте от настоящата структура за банков надзор или смятате, че централните банки би трябвало да действат по-активно и по-конкретно как може да насръчим националните надзорни органи да използват всички инструменти на свое разположение, за да гарантират че действията им действително дават възможност да се избегнат а, евентуални скандали или слабости за бъдеще. Много ви благодаря за въпроса. Първо, струва ми се, че Европейският на рамка се опитва да направи възможно, да си върши възможно най-добре работата. На второ място знаете, че има разминаване от постигането на заложения прак е или не. Някои банки попадат повече в европейската надзорна система, а други в националните. И си спомням един разговор с но и бившият председател на Европейският съвет за системен на риски, тя им се оплаква от това, че има толкова често, толкова различни тълкувания за едни и същи разпоредби. Така че съм съгласна с вас. Смятам, че Целият инструментариум трябва да се използва по-ефикасно, за да за превентивни мерки и за да се избегне тълкуването на различното тълкуване и също така различните прагове, които се прилагат за различните банки, които са част от системата на банките в еврозоната. А по отношение на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, също смятам, че може да се стремим към по-добра хармонизация. И от тази гледна точка, може би ще е по-добре да работим въз основата на регламента, а не на директива, тъй като надзорът започва с а, реалният надзор изпазването на различните макропруденциални изисквания и регулаторни изисквания, след което се прехвърля и върху а, изискванията за други сфери, където аз доста повече се притеснявам, като например необслужваните кредити. Благодаря ви. Евелина Рекнер има думата. Благодаря ви. Измененията на климата са най-голямото предизвикателство на, за в нашите времена и всички държавни институции трябва да допринесат колкото е възможно за прехода към неутрална по отношение на климата и економика през едните десетилетия. Съгласно член 127 на договор с на Европейския съюз, ЕЦБ трябва да подкрепя Европейския съюз на неговите политика, включително и чрез парична стабилност. Така че ЕЦП може по много начини да допринесе за водещата ни цел, именно постигане на, на неутралност по отношение на климата. Комисията изчислява, че ни трябва 260 милиарда евро годишно през следните десетилетия, за да се борим ефикасно с изменението на климата. Ето си беше допринесели за мобилизирането на тези средства? Професор Велер пред, предложи на Европейския парламент през месец декември ЕЦБ да обмисли даването на заем на голям, на голям количество средства на Европейската инвестиционна банка при, на същите негативни лихвени проценти, които се, използват, които се прилагат за националните банки в рамките на схемата за рефинансиране с цел дългосрочни програми за инвестиции в инфраструктурата, за енергиен преход склонна ли ЕЦБ да го стори? Благодаря ви, това е един чудесен въпрос. Дава ми възможност да уточня какво ние можем и какво не можем да правим. Първо, Европейската инвестиционна банка е агенция и от тази гледна точка не е институция, на която да можем пряко да отпускаме кредити без да нарушим договора. Първо уточнение. По същата тази причина не можем да си позволим да закупуваме облигации на ЕИБ на първичните пазари, независимо ли под формата на кредитоотпускане или на закупуване на облигации. Това е недопустимо съгласно договорите. Закупуването на вторичните пазари е обаче нещо, което можем да направим и нещо, което сме правили в степен в която ЕИБ непрестанно се увеличава увеличава се активите, с увеличава се и финансовите инструменти, с които работят. Разбира се, внимаваме и съблюдаваме да сме един от е, институции, които закупува тези облигации на вторичните пазари и по този начин можем да окажем въздействие. Давате ми възможност да уточня нещо, което си мисля, че вече съм споменала, но ще се възползвам от вашият е, въпрос, за да го уточня още веднъж. Споменахте, как споменахте, че ЕЦБ трябва да подкрепи економическите цели, с които е и екологичната стабилност. И сме съгласни с това, но нашата роля не е да определяме политиките от тази гледна точка. Тоест, ние може да го правим в рамките на и без да вредим на постигането на основната ни цел, а именно стабилност на цените. Така че според мен в рамките на основната ни цел екологичната устойчивост има своето въздействие и би следвало да бъде приспадната тъй като екологичната стабилност има въздействие върху цените, относителните цени, потреблението, възприятието за риск, както на потребителите, така и на предприятията. И от тази гледна точка трябва да вземем предвид екологичната устойчивост, когато допринасяме чрез нашата пръчна политика към пръчната стабилност, която е основният ни мандат. Така че малко, това е малко по-различна призма, през която можем да и би следвало да вземем предвид устойчивостта по отношение на околната среда, ако искаме да направим истинска адекватна оценка на цепата стабилност. Благодаря. Добре дошла в парламента. Ще, ще направя така общо изказване, но ми се струва, че е важно документите, които разглеждаме, показват, че ням, не, не, не липсват а, мотиви за тревога. Споровете и напрежението между Съединените щати и Китай и а, продължението им с така успокояване на отношенията, това означ... означава, че Съединените щати ще купуват повече от Китай, отколкото от е Европа. Второ, Брексита. И, и, и, и връзките, какви търговските връзки на Обединеното кралство с, с а, Европа след това. И при всички тези условия а, показват, че, че, че, че, че може би ще имаме а, а, так, развитие като в Япония, т.е. ниски лихвени проценти, ниска инфлация и огромна а, бройка безработни, като особено в моята страна, където а, броя е огромен. Същевременно обаче бор, бор, бор, борбата срещу прометичните промени иска от една страна инвестиции, от друга допълнителна продуктивност на зелените предприятия. Така че каква каква ще бъде политиката на, ЕЦ, на ЕЦБ пред, предвид с, нис, е, нисходящата оценка на бъдещия растеж и какви мерки ще вземете? Благодаря ви за въпроса. Прави сте, че рисковете за забавяне на економическата дейност са многобройни и когато някой се. някой слабната се появяват други. Но това е естествена част от развитието на световната економика. И съм съгласна с вас. Рисковете, свързани с търговската война между Съединените щати и Китай, отслабнаха но сега очевидно сме изправени пред други проблеми, свързани с коронавируса в Китай и все още има много сериозна несигурност за последиците на епидемията, за, економическата, за економиката на Китай и по-общо за световната економика. Така че отново трябва да проявим предпазливост и търпение. Този вид епидемии обикновенно засягат економиката и в момента, в който епидемията бъде овладяна, економиката обикновено прави скок напред. Така че това се случи предишния път с епидемията на САРС, и смятам, че трябва да видим колко време ще отнеме, за да се овладее разпространението на вируса и до каква степен ще се разпространи в други части на света. Това, което споменахте е, е, за обстановката на ниски инвестиции и ниска производителност. Да, притеснителна е, притеснителна обстановката е и фактът, че работим с пазарна политика, с паричната политика, вида в който изглежда тя в момента, е именно за да се преборим с а, тази тенденция, но по никакъв начин не бих сравнил на на положение в еврозоната с случаята в Япония. В Япония беше дефлация продължение на десетилетия и очакванията за, за инфлацията са много, много по-низки в Япония, отколкото очакванията за инфлация в, Европе, в еврозоната, които все още са на равнище около 1,7%. Така че положението е много, много по-различно. Реалните лихвени проценти и спадът им в а, Япония беше много по-силен, отколкото се случва тук в еврозоната. Така че не бих гледал прекалено песимистично на настоящата економическа обстановка. Свидетели сме на признаци за стабилизиране. Проучването за очакванията, включително и в областта на манифактурното производство, са положителни. Както казах, трябва да подкрепим тези тенденции, да, да проявим търпеливост и да продължим да подкрепяме економиката чрез запазване на цената на финансирането на ниски равнища. Благодаря ви. Енгин Енджин Ерогло има думата. Уважаема госпожо Лагард, много се радвам, че отново сте тук на заседание на нашата комисия и че толкова редовно се срещаме с вас. Бих искал да поговорим малко повече с вас за ЕЦБ. Радвам се също така, че, ЕЦ, че искате ЕЦБ да е по-видима за гражданите, т.е. да направим малко повече е, реклама на ЕЦБ с надеждата гражданите малко по-добре да разберат приличната политика и може би за бъдеще, когато решават за кого да гласуват, да се замислят малко повече каква, какви са идеите в областта на паричната и финансова политика на партиите, които избират. И от тази гледна точка бих искала да поговорим за постигнатото е, за, за салтото на ЕЦБ е, непрестанно се увеличава до 2000, увеличаваше до 2015 година, след което е, започнахме изкупуване на активи през 2016 година с 96 милиарда и т.н., докато се стигна 2018 година и ЕЦБ спря да изкупува държавни облигации, след което през 2019 година, през ноември 2019 година отново започна да изкупува активи с размера от 20 милиарда месечно. Или казвам, с други думи, общията ликвидност на ЕЦБ се засилва и от тази гледна точка ЕЦБ играе все по-важна роля в валутния съюз. И вие самата ако казахте, очаква вид дълъг мандат на поста ви, така че въпросът ми е какво очаквате за бъдеще, защото се засилват а, а, покупките на, от страна на ЕЦБ и когато има такъв голям играч на пазара, който изкупува толкова много, това влияе, разбира се, на лихвените интереси. И чрез тази парична политика, която провеждате, виждаме, че някои държави членки се възползваха от тази възможност и ви подкрепям в това отношение. Мнозина се възползват от тях, но имаше други държави и членки, които решиха да не използват тази инструмент, за да, остра, да, за да укрепят економиката си. Какво ще направите за насочите тези държави да го сторят? Извинявам се, че просрочих времето. Благодаря ви. Пак ще го повторя и ще го повтарям до безкрай но много държа да го отбележа. Нашата цел е да гарантираме ценова стабилност и всички инструменти, които разполагаме, са, из, осъществ... са създадени за да постигнем тази цена. Така че от тази гледна точка политик... програмата за изкупуване на активи и за колатерално рефинансиране се основава на два критерия. Първо, колко ефикасна е тази политика и на второ място, колко е рискова. И трябва да вземем предвид рискът като фактор чрез рамка, в която да се контролира риска и да гарантираме, че рисковете се смягчават, колкото това е възможно. А от гледна точка на закупуването на активи, ограничаваме се до закупуване на активи с достатъчно високо качество, като освен това се ограничава количеството, което се купува от всеки емитиращ орган. И тук се стигна и до въпроса на гръцкия ви колега, защо гръцките държавни облигации още не са допустими за закупуване. Ами защото гледаме сериозно на риска и искаме портфейлът ни да бъде много стабилен. Затова много внимателно и много предпазливо определяме какво, какви активи закупуваме. Това беше за риска. А за ефикасността на политиката вече казах, но с радост пак ще го повторя. Целта за парична, за ценова стабилност, към която се стремим, има за цел да подкрепи економиката, да допринесе създаването на работни места и за економически растеж и да насърчи инвестициите. Една от причините, поради която насърчаването на, на, на инвестициите, било то за предприятията, които ново оборудване или подкрепата за домакинствата, които са, купуват първо жилище или сменят жилището си, се характеризира се с много ниско равнище на финансиране. И всичко това се дължи на парижната политика. Тази гледна точка много ни помогна. Благодаря ви. Гунар Бек има думата. Sorry about my technical incompetence here. Um, two questions, really. Да, въпрос имам към вас. Но ще си изкажа на немски. Е, извинете, госпожо председател. През септември миналата година е, бяхме едини в оценката ЕЦБ е по времето на вашия предшественик не можа да изпълни основната си цел. А вие твърдите, че от тук нататък и ЕЦБ няма да се отклони от мандата и своя договора, за да отговаря на общественият интерес. Ето защо се а, придържате към прословутата цел от 2% инфлация, въпреки че няма никаква реална причина за това. И а, може би този, на първ поглед, противоречив подход, може би се а, държи на фактът, че целта за тази поддържане на 2% е по-важна за вас от договора според вас. Защо се стига до това? И въпросът ми е в, в, в договорите не сте ли длъжни да гарантирате ценова стабилност, а не толкова прословутата 2%, е които за Марио Драги бяха нещо свято. И вторият ми въпрос. От гледна точка на брутният вътрешен продукт, с 20% увеличи е, паричната маса чрез печатане на нови пари в Съединените щати с 15%, Националната банка на Англия, а ЕЦБ с 40%. дайте ми, моля ви се, друг някакъв пример в историята, в който печатан толкова много пари може да доведе до дългосрочно възстановяване и стабилност на економиката. Много ви благодаря. Първо, Държа да уточня две неща. Първо, всички инструменти, които използва ЕЦБ, се вписват в рамките на мандата ни. Преди аз да стана председател на ЕЦБ. И това беше потвърдено и от Съда на Европейския съюз предвид определен при, при подготовката на една от програмите, която така не беше приложена и, и по-наскоро чрез а, програмата за закупуване на активи, която наскоро беше а, приета и съда потвърди, че тази програма е пропорционална и отговаря на специфичните цели на първичната политика на ЕЦБ. Закупуването на държавни облигации и програмата за закупуване на активи отговаря на изискване да няма искания по отношение на прилична политика, заложени в член 123 на договора. Така че това е обстановката и съдебната практика в рамките на които се използват различните инструменти на паричната политика и ми се струва, че тези решения са задължаващи и много, много отблизо се е, контролират от съответните компетентни органи. В това място споменахте целта от 2% беше спомената и по-рано. Нещо, само да уточня едно нещо. Паричната стабилност през 1998 година беше определена и обяснена като под 2% инфлация. Това беше първоначалното определение от 1998 година. И говорим за епоха на много силна инфлация в сравнение с насиващото положение. това беше основката. През 2003 година беше преразгледана рамката в рамките на сравнително крат, кратък стратегически преглед тъй като между 0 и 2% има много голям марш. Така че за да се насочат по-ясно целите и за да се даде повече марша за работа с политика, се определи целта близо до, но под 2%. Безпълно сте забелязали какво правят останалите централни банки по света било то Банка в Ингланд или Федералният резерв на Съединените щати, това, което те правят, много повече се пре, придържа към 2% и в момента се прави преглед на тази цел от Федералния резерв на щатите. Така че това са двете уточнения, които исках да направя при обяснението си в каква, в каква рамка работим. И именно тази рамка ще преразгледаме в рамките на политическата, на стратегията ни за паричната политика. Така че, очевидно се придържаме към мандата, спазваме договора и спазваме съдебната практика на съда, която е задължаваща. Аз съм адвокат по образование и се придържам към правилата. Но трябва, естествено, да се възползваме от всички възможности, които ни дават правилата договорите и съдебната практика. Петро Сила Перейра. Благодаря, госпожо Лагард. Искам да ви поздравя за това, че сте започнали такъв важен преглед на стратегията на ЕЦБ, стратегически преглед, и който съвпада по време с започването на зеления курс в Европейския съюз. Но това, което не се е променило, е под подкрепата в, в, за паричната политика, но аз искам да ви задам въпрос, свързан с фискалната политика. В момента растеже малък, скромен, И паричната политика е важна, но и фискалната политика също е много важна. Това не е нещо ново за ЕЦБ. И моят въпрос е следни. Как, как, как, как оценявате развитието на фискалната политика в еврозоната, както и макроекономическите последици са от провала на фискалната политика с цел подкрепа на економическия растеж. Второ, фискалния марш. Това послание само към Германия и Нидерландия ли? Или и други страни разполагат с такъв марш за маневри в областта на фискалната политика? Благодаря ви за въпроса. Опитвам се да намеря някаква аналогия в спорт, за да кажа по по, по какъв начин е на а, балансирана фискална, фискална политика може да пом, подпомогне паричната политика. Нещо като а, синхрона между топката и а, хилката. тези, които се занимават с фискална политика, работят в условия на наистина на ниска ниска цена на, на, на крета. Т.е. където има достатъчно фискално пространство, то трябва да бъде използвано за подкрепа на растежа на економиката. Сега няма да посочвам поименно страните, които разполагат с, доста, с повече е, пространство или марш. Някои от тях го използват сега или ще го използват за бъдеще за подкрепа на известни економически дейности и инв... за инвестиции. увеличаването на, на производителността и инвестициите в било то в образованието, широколентовия интернет, цифровизацията или е нова среда, която ще, ще позволи е, един по-голям економически растеж, е в интерес е, на всички. Така че е, ЕЦБ може само да го приветства. Благодаря, госпожо председател, госпожо Лагард. Аз ви зададах въпрос при изслушването ви за отношенията, за бъдещите ви отношения с гражданите. Разбирам, че имате намерение да се обърнете към гражданството, да, да питате гражданите какви са техните проблеми, свързани с е, цените е, на жилищата, цените и така нататък. Хиляди хора са на улицата, защото искат промени и мерки следствие промени на климата. Един застраховател каза, че скоро е, че не мог, няма да може да се извършват застраховки, свързани с промени на климата. Но смят, ще използвате ли новите правила? Защото знаете, че продуктивността доведе до разширяване на портфела на акции от предприятия, които дават е, емисии. Не смятате ли, че това трябва да се промени и ЕЦБ да направи изследвания, за да извършва покупки предимно от зелени предприятия? Сега, въп... отговора ми е да. Но това не е достатъчно. Първо, обсъдихме въпроса когато госпожа Рене ми зададе въпроса. Последиците от промените в климата на стабилността на цените и начина по който тази връзка може да бъде управлявана. Има 77 000 изследвания на тази тема, но само 0,1% от тях са пряко свързани с економическите последици от промените в климата. Тоест, трябва да се, да се извършват много по-задълбочени изследвания между връзката между промените в климата, економиката и стабилността и развитието на и ценообразуването като цяло. т.е. последиците за стабилността на цените, което е част от нашите цел и мандат. Втори, второ, неутрал, неутралността. Мисля, че а, можеме в инвестиции да, да, дадени са указания на управляващите пенсионните фондове и фондовете за спестяване за предприемане на мерки, които да са благоприятни предвид промените в климата. 80% от портфела, знаете, са държавни облигации и 20% са покупки а, на активи на предприятия. И тук наистина може да се а, работи. В ня- някои централни банки имат а, под. А, известни а, възразения това, но това не пречи, че можем да а, видим какво можем да направим. Допълнителните портфели на ЕЦБ се управляват като се прави много, то, много точна и е, строга преценка на риска. Но не се взимат предвид по-специално рисковете, свързани с промените на климата. Това означава, че трябва да се променят критериите, да се въведат нови показатели, които могат да бъдат консолидирани. Както казах, някои национални централни банки вече работят по този въпрос, т.е ще можем е, да оформим една нова политика на стабилизиране на цените, като включиме оценката на риска от климатичните промени. Франсис Фиджералд. Е, аз приветствам консултацията и изслушванията в държавите членки, включително и с обикновените граждани. Сега се намираме в условия на пост, Брексит, което ще продължи и ще има един кратък преходен период. Как ще, какво ще направи ЕЦБ в рамките на тези месеци и същевременно как ще, как ще се постигне равновесие или баланс или съответствие с правилата, що се отнася до финансовите услуги. В а, а, ня... Как можете да подсигурите, че, ец, че че страни като Португалия, Ирландия и други няма да бъдат засегнати от ограничението 3% и 46%. може, може би ще, ще, се, ще, се, ще, се, ще промените, ще, ще вдигнете а, тавана за страните, които са извън еврозоната. Първо, що се отнася до Брексита и условията след Брексит. Ние сме подготвени, пред, предприели, сме съответни, предприели сме съответните мерки, включително и слаб договорености с Bank of England – така че няма да има нестабилност или хаоса и проблеми. в цялата еврозона бяха взети необходимите предпазни мерки за приключване на, изв... на известен брой търговски отношения през декември. Знаете, че банко, банковите договорености не са включени в пакета на търговските преговори. По силата на Базел 3 бе създадена хармонизирана платформа за регулиране на банките, включително за банковия надзор. И регулаторната среда, създадена по силата на Базел 3, ще продължи е, да съществува и ще се спазва от, и е, от едната и от е, другата страна. Продължение на годините, обаче от взаимоотношенията ще се променят. Обединеното кралство реши да излезе от Европейския съюз, така че нещата не могат да продължат по начина, по който са били до сега. Надявам се, че ще продължиме да имаме задълбочени, солидни отношения Що се отнася до количествените ограничения, трябва да, да спазваме пропорциона, пропорционалността и ос, основните а, показатели, които са били прияти. Сега, вероятно, има и би имало възможност за преразглеждане на количествата и таваните в бъдеще, но ще видиме кога, когато това стане, когато му дойде времето. И тогава ще вземем необходимите мерки в съответствие от реакцията на фискалните власти. Господин Аверфелд. Имам, искам да, се, да направя един коментар и да задам въпрос. Господин Панета и господин Меш казаха в Европейския парламент. Господин Панета първо, е, ЕЦБ е отговорен за финансовата стабилност, тъй като финансовата стабилност е предварително условие за ценовата стабилност. И другият ви колега каза, че при повишаването на цените на недвижимите имоти е след, след, следствие на недостатъчно строгата парична политика в миналото, която, доколко е, разбирам, е заплах от една страна за финансовата стабилност, т.е. за ценовата стабилност. Т.е. Е, бихте, бих искал да коментирате това, тъй като това се отнася пряко до вашите правомощия. И второ, ЕЦБ не допринася ли за а, за, за, за, за по някакъв начин заблокирането на продуктивността и на а, капиталовите инвестиции. Трябва да бъдем много внимателни и да поддържаме финансовата стабилност, оглеждайки всичките аспекти, всичките фактори тъй като наистина нашият основен мандат е стабилността на цените, а не финансовата стабилност. Но, разбира се, тясната връзка между тези две явления е, е обект на постоянна оценка. Но не виждате. Но не виждаме пряка връзка за проблеми в еврозоната, повтарян в еврозоната. Също така няма и е, е, така, на така наречените мехури с е, недвижима, недвижимостта, каква, каквито е имало. Наистина има увеличение на е, цените на недвижимите умоти на жилищата. Е, им, има по-малко предлагане, е, ниски лихвени проценти и голямо търсене. Ако си ако си спомняте, през септември 2019 година имаше специално съобщение на тази тема, така че следиме много от близо развитието на нещата. Това ще означава ли, че ще има някакъв проблем с достъпа до жилища в някои държави членки? Възможно е, но това означава, че държавите трябва да вземат необходимите мерки. Но пари, паричната политика, която а, а, осъществяваме, има, има за цел да осигури стабилност, да увеличи заетостта и е, да а, е, позволи е, много повече инвестиции. Ниските лихвени проценти не, не задължително дават по-добри възможности на това, което се нарича пасивните или непродуктивни предприятия. За сега не сме е, намерили пряка връзка между това. В крайна сметка хората е, е, преценяват кое, кое, коя фирма или кое предприятие работи добре и кое не. не, не. Не сме ние тези, които трябва да извършваме тази преценка. Ние трябва да осигуриме финансирането. в едно изследване беше направено в Дания, което излезе, че лесно, лесният достъп до заеми не води до развитие на така наречена зомби фирма. И аз смятам, че трябва да се подобри комуникацията на ЕЦБ. Разбира се, това не означава само да се обясняват решенията в областта на паричната политика. ЕЦБ трябва да информира гражданите за рисковете на еврозоната и финансовите пазари. Даниел Ной, предишният председател на надзорния съвет на ЕЦБ, каза преди време, че един от ключовите рискове за банковата система на еврозоната е риск свързан между другото и с прането на пари. Напълно съм съгласен, защото противодействието на прането на пари, което споменахте, продължава, не е задоволително. ЕЦБ също така през последните години си навлече лоша репутация по време на банковата криза. И имам два въпроса. Може ли ЕЦБ да предприеме нещо повече за противодействие на изпирането на пари. На второ място, възоснова на опита ви като ръководител на МВФ, знаете, че Съединените че Съединените щати имат различен опит в борбата срещу противодействието на пари. Бор... Финансирането на тероризма и борбата срещу изпирането на пари са много важни за опазване на целостта на банковата система. Сегашната фрагментация в областта на надзора в областите на борбата срещу изпирането на пари може да подкопае европейските банки и е, ефективността на надзора, особено що се отнася до трансграничния капитал. ЕЦБ е, се отнася много сериозно към потенциалните аспекти на изпирането на пари, но не ЕЦБ отговаря за прилагането на закона нито пък да предотвратява използването на финансовата система за финансиране на тероризма. Предприетите законодателни стъпки към момента не са достатъчни за предотвратяване на прането на пари и финансирането на туризма, банковата система. Има нужда от допълнителни мерки за повишаване ефективността на тази рамка, особено за трансграничните дейности. Приветстваме дискусиите, които се водят и сме готови да дадем своята подкрепа. Само искам да направя две предложения, които според мен ще подсилят борбата срещу прането на пари и борбата срещу тероризма. Това ще засили независимостта на Европа и ще бъдем по-ефикасни. От гледна точка на правното основание, аз не смятам, че директивата е правилният подход. Има нужда от регламент, защото транспонирането и огромното разнообразие от транспони... при транспонирането не е най-доброто. Освен това има нужда от повече координация между различните органи, които прилагат нормативната база. Трябва да има някакъв орган, който да координира и има изпълнителни правомощия. ЕЦБ няма подобни правомощия. Данута Хюбнер. Uh, Благодаря. Беше удоволствие да ви слушам. Искам да ви попитам за международната роля на еврото. Две десетилетия е, обсъждаме въпроса за пазарните сили, но изоставяме, изоставяме от първата валута. Жан-Клод Юнкер пред няколко години поставя засилването на ролята на еврото в политическия дневен ред. Комисията излезе с две съобщения – където се обосновава необходимостта от засилване на ролята на еврото. Смятате ли, е, че всичко трябва да бъде оставено на пазарните сили или пък има нужда от реформи и политика? Също така ви е, Може ли ЕЦБ е, да участва в тази дейност? Благодаря за този въпрос. Това не е последния въпрос, но искам а, да се спра малко по-подробно на него. Еврото е една от а, ключовите международни валути, които са международно търгуеми както, сте, както казахте, тя е на второ място, доста след долара. повиш... в кошницата с валути тя има определени права на тираж. Тя, се, тя стабилизира своята роля, но е на второ място. Като водеща международна валута, е, еврото е свързано с отговорности и с ползи, можем а, да ги обсъдим една по една. А, но, но това а, е засилва силата и стабилността на региона. И тук бих искала да спомена три области, в които трябва да продължим да напредваме, къде вашата роля е много важна. Ако искаме на еврото да се гледа като на една от водещите международни валути. Има нужда от задълбочен и ликвиден в пазар. Вчера изнесах реч на тази тема – но ако погледнем към историята, един от факторите, които помогнаха на долара да изтласка е, лирата стерлинга от водещата позиция, беше дъл... за дълбочината и ликвидността на а, ликвидността, на ликвидния пазар. Съюзът на капиталовите пазари трябва да се реализира бързо особено с оглед на последните събития на пускането на Обединеното кралство ако това не е фактор, който да ни потикне към изграждане на капиталовия, на съюза на капиталовите пазари, не знам кое ще ни потигне. Споменахте разплащателните системи. Имаме нужда от ефективни, безпроблемни разплащателни системи в еврозоната. Вървим в тази посока. Целта е, е, системата да е такава, че да има достъп до ликвидност за банките. Има нужда от система за разплащане за обслужване на гражданите, която да работи безпроблемно и която да е създадена тук. Това е второто измерение. И третото измерение, което за мен има ключово значение – е капацитета да се борим срещу киберрисковете. Това е част от, систе, от архитектурата на разплащателната система, но не, се, но не само това. И така, системата на капиталовите пазари, системата за разплащане и киберзащитата са, но, са задължителни, ако искаме еврото да стане международна а, валута наравно с долара. Преди да дам думата на последния оратор, искам да кажа, че тези въпроси а, са много интересни за комисията. Ние поискахме два доклада за Съюз на капиталовите пазари и международната роля на еврото. Надявам, всички сме наясно с значението на тези теми. Се радвам, че имахме възможност да обсъдим. Да тези въпроси. Жил Буае, последният оратор и след това се боя, че няма да има време за спонтанни изказвания, тъй като предстои гласуване. Благодаря, госпожо председател. Съжалявам, че това е последния въпрос. Благодаря за присъствието. Благодаря, че ни приехте в Франкфурт и, и Радвам се, че комуникацията е ваш приоритет. ЕЦБ не е единствената европейска институция, която е изправена пред това предизвикателство. На мене ми трябва много повече от 2 часа, за да осмисля всички проблеми. Бих искал да се спра на отрицателните лихвени проценти, но в малко по-различен смисъл от това, което беше споменах, колегите. Тази политика е, е в съответства на мандата, който ви е предоставен. Фактът, че се плаща, за да се, пред, да се, да се даде, да се вземе заеме нещо, което трудно се е трудно, кое, нещо, което трудно се подава на обяснение. Имам два въпроса, е, който се задавам като парламентарист и е, гражданин. Евентуалните последици от тази политика. Тя дава възможност е, за засилен достъп до кредити за физическите лица, което е положително. И аз се питам как е, биха се съпротивлявали банките срещу повишаване на лихвите, след като предоставиха заеми за недвижими имоти на при много ниски лихви. Няма ли системен риск за сектора при повишаване на лихвите? Много ниските лихви а, стимулират а, инвеститорите да инвестират още повече, за да опазят спестяванията си. Е, стрес, средствата са, е, парите са ефтини, но рисковете пред рентабилността не са намалели. И аз съм депутат, който се опитва да си обясни всички тези явления. Ще се опитам да отговоря на вашите въпроси. Благодаря ви за това, че казахте, че политическите решения, взети до сега, бяха легитимни и необходими, за да се постигне целта за ценова стабилност. По, според мандата. По първия риск, а именно домакинствата използ... взимат прекомерно заеми кредити и след това се, се излагат на опасност от повишаване на лихвите. Да, това е риск, който съществува, по отношение на който са взети две мерки. Първо, макро и микропруденциалните мерки. Има определени лимити, определени коефициенти, като кредитоспособност спрямо кредита. Някои национални централни банки, сред тях и Банк де Франс и министра на финансите, напомнят, че трябва да се прилагат тези критерии по отношение на, продължи на срока на кредита, Падежът е риск за семействата, които взимат кредити с дълъг падеж и при ниски лихви. И така, микро и макропруденциални мерки. На второ място, аз преди малко говорих за необходимото търпение. Ние се надяваме, че макроекономическата ситуация не само ще се стабилизира, ще започне да се подобрява и паричната политика, основана на фискална политика, ще ни даде възможност да, да видим повишаване на е, стопанската дейност и паричната политика ще се коригира. Очевидно е, че в този контекст е, трябва да бързаме бавно. Не е въпрос да се развиваме бурно, тъкмо поради рисковете, пред които се изправят домакинствата, банковия сектор и економиката и така. Предпазливостта е задължителна, за да се подобри ситуацията. На трето място създаде се двустепенната система. Отрицателните лихви не влияят върху банките, стига да спазват задължителните резерви. Рискът с, за, рентабил, за рентабилността това не е работа на Европанск, на, на ЕЦБ да взима мерки тук. Политиката на инвестициите, хеджирането, диверсификацията на портфейлите и определенето на стратегия за развитието на тези институции, финансовата среда, в която функционират, трябва да се вземе предвид – е, за да можем да предвидим евентуалните рискове. Аз мисля, че трябва да бъдем предпазливи и да се движим напред е, бавно и е, внимателно, с, очаквайки макроекономическата ситуация постепенно да се подобри. Благодаря ви. Изслушването с това приключи. Благодаря госпожо Лагард за присъствието. Благодаря за това, че отговорихте на въпросите сега ще направим пауза.